господин комисаря и всички изказали се. Приключваме разискванията. Гласуването ще се състои утре в 12 часа на обяд. Следващата точка от дневния ред е докладът на госпожа Есая технически изисквания за преводите и директните дебити в евро и изменение на регламент номер 924. Първият ни оратор е госпожа Вортман Кол. Имате думата. Е, е, да, господин председател. Не, това очаквахте, но проблемите на летището в Амстердам направих невъзможно госпожа Есея да присъства тук в момента, затова аз я представям. И от нейно име искам да кажа, че тя е много доволна от постигнатото на триалога и споразумението с комисията и съвета и иска да благодари на представителите на комисията и на съвета, на комисар Барние, на госпожа Болус, докладчиците, докладчиците в Сянка и представителите на отделните комисии, всички, които са допринесли за отличния резултат, включително благодарности и за секретарята на Комисията по економически въпроси. Изграждането на единна зона за плащания в евро е изключително важна за вътрешния пазар в Европа и има огромно значение и полза за гражданите. От е, февруари 2014 година всички е, преводи и плащания ще бъдат е, международни, ще бъдат толкова лесни, колкото и националните. Като ще бъде възможно да се плаща от една банкова сметка във всички, е, във всички банки в Европа. Всички трансгранични преводи и директни дебити могат да бъдат извършвани така, както се извършват национални плащания. Като трябва да се използва международния номер на банковата сметка, така наречения ИБАН това има голямо преимущество, защото човек може да има само една сметка и няма нужда да си отваря сметка в друга страна. Но разбира се, в собствената си страна може да разполага с различни сметки, от които да извършва плащане. Също така мога да се използва една дебитна карта навсякъде в Европа. Тоест, ако сте в отпуска или посещавате друга европейска страна, ще можете да се възползвате от всички тези улеснения. За момента това е една добра новина за Европейския съюз и за еврото. Това ще отвори националните пазари за конкуренцията и ще направи сектора и по-ефективен комисията е направила изследване, според което се вижда, че 123 милиарда ще са ползите от тази система за 6 години. А те ще бъдат и още по-големи, защото ще имат добри условия за развитие на иновациите, примерно комбинирани плащания свързани с счетоводните книжа на фирмите. Това вече е реалност в Финландия и в Холандия също. Финландия специално започна да прилага тази система много отдавна. Също това ще улесни плащанията и продажбите по интернет в цялата Европейски съюз, защото в условия на криза човек може да потърси най-добрата цена. Ако си купите компютър от, с най-низката цена от някъде в Европа, това ще принуди останалите търговци да свалят цените, т.е. функционирането на вътрешния пазар ще стане още по-ефективно. Настоящия регламент дава ясен крайен срок за въвеждане на системата, за разлика от предишните разпоредби – и за превода и за директния дебит 1 февруари 2014 година. А страните, които имат национална валута, която не е евро, този срок е октомври 2016 година. Така ще е, има възможност да се проведат информационни кампании за потребителите, за да могат те да се приспособят към промените. Така ще се повиши и нивото на защита на потребителите. Ще има по-голяма гъвкаво, ще има възможност да се създадат положителни или отрицателни списъци на длъжници и платци. След крайният срок няма да има нужда от национална система, а ще действа на обща европейска. Ще има две години преходен период след крайния срок. Примерно в дадена страна членка може да се даде срок а, от две години компаниите, които изправят партидни плащания на много сметки, да не използват XML е, е, посланието, което трябва да дават при превода. Тази година ще се преразглежда и директивата за услугите, за платежните услуги и ще е добре в края на краищата да се финализира цялата система, за да може тя да започне да функционира. И от името на госпожа Исая искам да подчертая, че се радваме от името на всички потребители и компании в Европа, защото преводите и директните дебеди ще могат да се извършват така, както се извършват обикновени национални плащания. Благодаря, госпожа Вортманко. Сега давам думата на, гос... на господин комисар Мишел Барния. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на комисията ЕКОН и нейната председателка госпожа Боулс, а също така и бих помолил Вортман Кол да предаде на докладчика моите поздравления и благодарности. Аз включително искам да благодаря и на докладчите Сянка, София Велт и Падара. А, а, всичко това има много голямо значение за нашата економика. За... Не може да имаме вътрешен пазар, не може да се използва целият негов потенциал, без да има подобна система на плащания. Става дума за ускоряване на действието и въвеждането на СЕПА е единствената, единната европейска е, зона за разплащания. Не може да продължава сегашната раздробеност. Това е, дами и господа, пример за един финансов регламент, който е в услуга на реалната економика. Да се направят трансграничните плащания така лесни, както домашните, както вътрешните плащания. Това е в полза и на гражданите, и на предприятията в Европа, които ще бъдат подложени на по-голяма конкуренция и ще се намалят разходите, свързани с плащанията. Това е, ще даде едно допълнително, допълнително измерение на единия вътрешен пазар. Искам да ви поздравя за направения напредък в сравнение с първоначалното предложение на комисията. Радвам се, че много от текстовете, които комисията предложи, са уточнени, подобрени благодарение на вашата работа. Благодарение на работата на комисията ЕКОН, благодарение на доклада на госпожа Есая, който много допринесе за подобряване на нашето предложение. Текстът е в полза на потребителите. Да ви дам два примера. Първо, постепенно ще изчезне използването на бик кодовете. Тоест, едно по-малко ще трябва да се вписва, когато се правят презгранични плащания. Второ, няма да има допълнителни разходи за трансграничните плащания. И то от момента, когато регламента влезе в сила. Комисията а, съжалява, че се дават два различни срока а, за директните дебити, дебити и за а, трансферите. Добре би било да имаме една единствена, един единствен срок, който би подпомогнал преминаването към СЕПА на всички и всеобщото използване на, на Международният банков код ЕБАН. И е, ние ще помислим за управлението на СЕПА. От, може още много да се направи до края на тази година, да се помисли за правата на а, потребителите, да се а, изплаща, а, да им се връщат неправомерно взетите директни дебити в съгласие с а, приятата директива. има тези декларации, фигурират свързани делегираните плава, права, струват в, са вписани в приложение. С този регламент, дами и господа, ние даваме на пазара на европейските разплащания един необходим инструмент. Ще се получи една наистина интегриран пазар на всички плащания в Европа, на който гражданите и предприятията ще могат да се разплащат ефикасно, бързо, както вътре в страните си, така и в международни план. И третото, което обсъждахме днес след обед, това е какъв ще бъде реалният напредък за единния пазар, който този регламент ще донесе. Благодаря, господин комисар. сега ще дам думата на госпожа Евелин Гепхарт от комисията ИМКО. Благодаря, госпожо председател. Комисията по въпросите на вътрешния пазар и защитата на потребителите проведе обстойни разисквания на тема СЕПА, тъй като тази тема засяга защитата на потребителите. Особено съм удовлетворена от постигнатия компромис, тъй като той отразява и някои от решенията взети в нашата парламентарна комисия. Удовлетворително е, че можем да отправим послание към гражданите, а именно, че мислим за тях и когато работим по въпросите за финансовите пазари. Границите в областта на международните разплащания са препятствие за <clears throat> европейската мобилност. Радвам се, че в областта на разплащанията в евро в бъдеще всички дружества и потребители ще могат да извършват плащания в която и да е банка на територията на Европейския съюз. Това е важно за малките и средни предприятия, но не само за тях. Това е от значение и за мобилните потребители, които пътуват или желаят да правят парични преводи. Радвам се, че постигнахме и споразумение за това, че системата за преводите и други подобни транзакции ще бъде въведена в един и същи момент, че отделните системи за отделните транзакции ще бъдат въведени в един момент. Това е добре тъй като постигаме прозрачност и правна сигурност за потребителите. На последно място ще се спра върху информирането на гражданите. То също е от голямо значение. Много граждани се опасяват от въвеждането на новия международен номер на банкова сметка ИБАН или така наречения номер СЕПА. Те мислят, че той е прекалено дълъг. Но ако ги информираме надлежно, гражданите ще разберат, че това не е така. Много е важно действително да проведем информационни кампании. Благодаря на госпожа Гепхарт. Сега ще дадем думата на оратори от името на политическите групи, от името на НЕП. Господин Мичел, но той явно не е в залата. Ще дам думата на господин Ивари Падар от името на социалистите и демократите. Колеги, първо позволете ми да благодаря на нашия докладчик Сарай Асая за много упоритата и работа. Благодаря и на всички докладчици в Сянка. Докладът е отличен пример как общностният метод дава действително положителни, прогресивни резултати, как се развива вътрешния пазар. Едината зона за плащания е много необходима. Трябва да има и общи правила, защото когато страните членки следват различни режими, различни правила, се създава един хаос, който само е в ощърп на потребителя. Сега сме в момент, в който ще успеем да преодолеем тези различия. Но всички промени имат своята цена и за да се свикне с тях е необходимо време. За НП най-важно бе да имаме общи правила на европейско ниво, но също така да има защита за потребителите и ефикасност. Затова искаме и общ срок за влизане в сила на новата разпоредба, но искаме и други условия. Примерно да се реши въпроса с потенциалното повишаване на цените. Твърди се, че ще има възможност цените да спаднат, но призоваваме комисията да внимава, да не би те да се дигнат непосредствено след влизането в сила на законодателство. После въпроса за надзора и контрола на банките. Трето, в е, домашните плащания от 2014 година няма да се изисква международния номер за банкова сметка. А прехвърлянето от е, националния стандарт към международния стандарт и бан би трябвало да протече гладко. Също предвижда се преходен период за домашните плащания с големи суми. Едината зона за плащания в евро – ще даде възможност на клиентите на банките да спестат над 100 милиарда евро и се надяваме, че подобни усилия ще бъдат направени и в други области в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Софи Интфелд. Преди всичко искам да благодаря а, на докладчика, която е а, за жалост не може да дойде, защото е, е на летище, седи на летище Скипол. Но както каза представителят, нейният представител, всички ще имат полза от СЕПА. Искам обаче да спра вниманието ви върху процеса, за който става дума, защото ако слушаме какви предимства ще има СЕПА, напълно неясно е защо е необходимо толкова дълго време? Защо са необходими такива дълги преходни периоди, толкова много изключения? Преживяваме економическа криза. Знаем, че искаме да помогнем на вътрешния пазар. И тук нещо сравнително малко, като а, преводите и директните деб, дебити искаме да улесним, защо е необходимо толкова време да мине преди да се въведе? знам, че има необходимо време за да свикнем с нови системи, но ако попитаме нашите гръцки приятели, ако се вгледаме в промените, които донесе арабската пролет, мислите ли, че промяната от 12 на 18 цифри е нещо толкова трудно? Европа трябва да се промени. Европа трябва да завърши вътрешният единен пазар, трябва да укрепи економическите си положи, позиции преводите и дебетите са а, смазката, с която работи търговията във вътрешния пазар. Смятам, че сроковете са прекалено дълги. Говорим, не говорим за нови методи за плащане. А, процесът трябва да бъде по-бърз, отколкото се предлага. Благодаря. Благодаря, госпожо Индвелт. Господин Свен Гиголт от името на Зелените. Госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря за установеното добро взаимодействие, в това число и с вас, господин Барние. Докладът ясно изтъква необходимостта от необходимостта на единно пространство за извършване на плащания с цел до изграждането на единния вътрешен пазар. Работата по тази тема показа колко отрицателно е въздействието на работата ни върху темите, когато забавяме вземането на решения и постигането на цели. Мисля, че, както каза госпожа Ван Интфелд, трябва да работим по-бързо за постигането на общите стандарти, както за потребителите, така и за предприятията и дружествата. А що се отнася до връщането на преводи, искахме непременно да се предвиди право на подобно връщане. Комисията ще продължи работата по този въпрос. Безусловните права за връщане следва да спадат към прерогативите на държавите членки. В противен случай по време на преходния период ще настъпи истински хаос по отношение на вече направени нареждания за преводи. А що се отнася до германската система за директни дебити, тя допринася за реализирането на економии в размер на милиони евро годишно. Би било добре тази система да бъде използвана като модел за общоевропейската система. Благодаря на господин Барние за това, че възприе нашето предложение, а именно не само Европейският съвет за плащанията а в бъдеще да взема решенията за единната зона на плащания. Благодаря. Благодаря на господин Гиго, отказва председателката. Давам думата на господин Николаус Хунтис от името на Зелените. На Обединената левица, извинете. Благодаря, дами и господа, господин комисар. Дебатът който водим в момента, не е много свързан с реалността. Или поне така биха казали някои. Казвам това, е, защото вероятно съм е, повлиян от решенията на гръцкият парламент вчера. Економии, рецесия, може би това са проблеми само на Гърция. Но в момента говорим за плащания, за преводи, за директен дебит в момент, в който кризата се задълбочава и засяга все по-големи части от Европа. И смятам, че е иронично в момента да се говори за такива неща, когато гражданите нямат изобщо е евро в джоба си. Кой ще има полза от едината зона за плащания в Евро, СЕПА? Пазарите, е, те са тези, които ни тикат в тази посока. Като се има предвид в каква ситуация се намираме, ние трябва да защитаваме потребителите. Първо, промяната ще има своите разходи. И трябва да внимаваме да не би гражданите да платят тази цена, защото знаете какво се случва, когато банките трябва да платят нещо, те обикновено ги прехвалят на плещите на потребителите. А, потребителите трябва да имат и правилна информация. И трето, а, ще става дума и за електронни плащания и трябва да направим така, че да се предотвратят измамите. Добре е, че има един единен срок, но трябва да внимаваме и с таксите за картите за плащания. Председателя, господин Хунтис, двама колеги искат да ви зададат въпрос. Първо давам думата на Ханс Пентър Мартин. Господин Мартин, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Малко се очудих от казаното от вас, колега Хунтис. Толкова ли е изолирана Гърция, че не може да прави преводи в чужбина? Да нима в момента не сте изправени именно пред проблема, че в бъдеще много повече ваши граждани ще се преместят да живеят в чужбина и ще правят преводи към Гърция от там. Не можете ли да разберете, че именно чрез въвеждането на единна система ще се намалят приходите за банките? Господин Хунтес, моля, имате време за отговор. Що се отнася до последния въпрос, мисля, че не сте ми разбрали отговора. Естествено е, че ще печелят банките. Това е ясно. Вие не разбрахте. А, не отричам другите ви коментари, господин Мартин, но все пак трябва да мислим какво правим в този момент. В момента хората губят доходите си и ние трябва да мислим за това какво се случва с економиката в Европа. Не може да отречете това. Освен това, проблемите не са само в Гърция. Рецесия, економия има навсякъде. И аз смятам, че има начин да се подобри доклада. Господин Гиголт, имате ли въпрос? Само един въпрос. Абсолютно се чувствам солидарен с бедните хора в Гърция, които трябва да понесат сега цената на кризата. Аз нося и отговорността за интеграцията в Европа. Но, вие не ви чух изобщо с никакви предложения за това какво трябва да се подобри в текста в СЕПА. Не ви видях на заседанията на комисията. И ми е много интересно защо сега се произнасяте по доклада, след като имахте отговорността и имахте възможността да застанете зад своите виждания още в комисиите. Това са двойни стандарти. Господин Гигот не използва правилни формулировки. Има, може би, различни причини, по които аз не можах да дам първоначалните си изхващания, но смятам, че няма никакъв проблем да дам мнението си сега. И в края на кращата пленарната зала е за това да могат хората да коментират по определени доклади. Не виждам защо смятате, че трябва да ми се връзват ръцете в това отношение. Смятам, че направих много конкретни коментари и не играя никаква двойна игра господин Терхо от името на Европа за свобода и демокрация. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Yhteinen euromaksualue on pohjimmiltaan... Благодаря. Един, единното разплащателно пространство в Европа, това е една чудесна инициатива. Инициатива, която несъмнено се подкрепи и от гражданите, и от европейските предприятия. Много по-практично би било да използваме едни и същи данни за разплащане в цяла Европа, а също така да използваме и електронни фактури. Това несъмнено ще бъде много полезно, но има някои практически проблеми. Например, има а, в едни страни нещата са по-простени, вече в други са по-сложни. Има някои страни, които са изпълнили е, е, дадени решения, а други не са ги изпълнили. И има проблеми и в страните, които вече са приели системата, например Финландия. В Финландия ние сме длъжни да използваме много дълги номера на сметките. И гражданите биват затруднени, защото трудно е прилагането на подобна система, където трябва да се изписва толкова много цифри. Така че вътрешните плащания са не по-малко трудни, отколкото международните плащания. Ето за такива неща говоря, като имам предвид, че още много проблеми има, които трябва да се изгладат. Трябва да има еднакъв срок и за трансферите, и за дебетите, и то колкото може по-кратък. А сега ще дам думата на Ханс Питер Мартин от Независимите. Имате две минути. Всички унези, които смятат много от нашите действия за прекалено бюрократични и централизирани, същевременно твърдят, че трябва да има и осезаеми последици от работата на общо европейско равнище. Мисля, че ако приемем настоящото предложение, то това ще е крачка напред към постигането на един вид европейска пролет. Аз съм от регион, чието непосредствени съседи са Швейцария и Германия. Веднъж в Линдау трябваше да платя глоба за нарушение на правилника за движение по пътищата. Глоба в размер от 5 марки. Но тъй като се получи забавяне при превода, в крайна сметка се натрупа сума в размер от 70 германски марки. Председателката, господин Мартин, много съжалявам, че ви прекъсвам, но явно има проблем с превода към френски. За това трябваше да ви прекъсна. Извинявайте, можете да започнете отново. Благодаря ви. Е, Ханс Петър Мартин, благодаря ви. От 12 години работя тук, все още не ми се е случвало такова нещо, но ще започна от начало. Именно нези, които критикуват централизма и бюрокрацията в действията ни, от това предложение могат да се убедят, че Европа се интегрира, че вървим по пътя на един вид европейска пролет. Аз съм от регион, който има двама непосредствени съседи Швейцария и Германия. В това хилядолетие мога да ви цитирам две конкретни свои преживявания на 10 км от родното си място. Трябваше да платя глоба в размер от 5 германски марки за нарушение на правилника за движение по пътищата. В резултат от забавяне в превода на тази сума се натрупаха банкови такси така че глобата достигна размер от 70 германски марки. В бъдеще ще избегнем подобни ситуации за нашите граждани. Второ, много малки и средни предприятия извършват стопанска дейност в чужбина, било то в Австрия, Германия или Чешката република разходите за извършването на преводи до момента бяха доста високи, в размер от 0,25%. Това бе първоначалният им размер. След много тежки преговори този процент бе намален с една четвърт. Много е сложна и процедурата за извършване на контрол от страна на компетентните органи. До този момент тя бе не само трудна, но и неефективна. Така че смятам, че настоящото предложение е добро то ни отвежда крачка напред към общата ни цел, а именно по-голяма прозрачност по отношение на потоците на плащанията. Радвам се, ако в бъдеще предприемаме повече подобни инициативи за постигането на нещо като европейска пролет. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на отделни членове на парламента. Първият ни оратор е... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие знаете колко високо ценя всичко, което правите. Темата, която разглеждаме тази вечер е важна тема и свързано с директивата за плащанията. Това е важен въпрос. Необходимо е да се хармонизират разплащателните системи в Европа. многостранните такси за трансфер са един от проблемите. Когато започнахме работа по СЕПА, Беше установено, че тези такси са легитимни, но това, което е нелегитимно, са високите им стойности. Защо са легитимни? Защото това е търговска дейност, разплащателните организации осъществяват търговска дейност, затова е нормално те да получават възнаграждения. И това възнаграждение трябва да се обосновава с предоставената услуга. Затова транс, транзакционните такси бяха определени на прекалено високи нива. Сега обаче с новия текст се стига до парадокс. Това е въпрос, който се обсъжда в съда до 2010 се разрешават тези такси, но когато става дума за отказ или за отхвърляне на плащания, не се допускат. Това, което се прави тук, ще засегне и банковите карти в бъдеще. Затова Трябва да имаме преди, че само 6 държави, които казват, че не са полезни транзакционните такси. Макар, че се предлагат други възнаграждения. Благодаря, господин Гозес. Господин Кутас има думата. Благодаря, скъпи колеги. Госп госпожо председател, господин комисар. Това е, е много важна стъпка по пътя към единното платежно пространство, което ще бъде от е, полза за европейския потребител, който ще може да разполага само с една сметка в целия Европейски съюз. По този начин ще постигнем по-висока ефективност на плащанията. А тази система е, е от е, голямо економическо предимство. Милиарди евро ще могат да бъдат економисани, както господин комисарят посочи. Е, аз бих приветствал въвеждането на един крайен срок за преминаване на националните системи към общата система за разплащания при преводите и директните дебити. Така че преводите да започнат е, да действат е, е, по новата система от в по-ранен период. За сега само 15% от разплащанията в европейското пространство преминават именно по пътя на преводите и директните дебити с, по новата система. Така че, господин комисар, аз бих призвал за това да започнат информационните програми и кампании и банковия сектор да премине към новата система. Благодаря, господин Кутас. Господин Стоянов има думата. Минута и половина. Еврозоната има някои сектори на българската економика, в които оговарянето на сделки и плащането вече традиционно се извършва в евро например такъв сектор на икономиката е пазарът на недвижими имоти и отдаването им под наем. въпреки това обаче когато някой иска в българя да извърши превод дори от една българска банка към друга българска банка този превод бидейки валутен се третира като трансграничен и се събира такса както при платеца така и при получателя на парите и то доста висока такса. Например, при едни нормални цени на найемите от 200-300 евро, общата такса, която се събира е в размер на 32 евро. Това е оскъпяване от 10%. Аз смятам, че този регламент, който дебатираме в момента, ако бъде приет във вида му, както е предложен, ще бъде една решителна крачка към премахването на това изключително несправедливо третиране на европейските потребители и особено на потребителите които се намират в държави членки извън еврозоната. но има едно друго много важно нещо което показва този регламент че въпреки всичко което се говори че лихви такси и така нататък могат да бъдат определяни само от пазарните условия с тези предложения които са направени в този регламент ние доказваме че може с нормативни актове да бъдат регулирани лихви такси и така нататък това е доказателството. Тук в Европа се приема този акт и трябва да се движим в тази посока. Благодаря ви. Κύριε θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον συνάδελφο Κάρας να πάρει το λόγο. Госпожо председател, единият е, пазар се нуждае от единна парична единица, а е, това изисква и единна рамка за разплащанията. Прилагането на и реализацията на тези цели се оказа трудна задача през отделните фази. Европейският парламент отдавна настоява за въвеждането на едно е, единно разплащателно пространство. Е, има вече определена крайна дата, на 30 октомври 2016 година в рамките на Европейския съюз трябва да се премине към тази система, а срокът за еврозоната е още през тази година. Трябва да побързаме, така че предприемачите да не трябва да откриват отделни сметки във всяка държава, в която са започнали да действат. Би трябвало парите, разплащанията да се извършват по една сметка, независимо от това в коя държава членка е открита. На практика по този начин ще отпаднат и таксите и а, ще се облегчат а, клиентите на банките. По този начин ние ще увеличим добавената стойност на Европейския съюз. Госпожо председател, аз зная, че вие отговаряте за комуникационната и информационната дейност на парламента. Ето, темата, която разискваме е чудесен пример за това каква е ползата от Европейския съюз за гражданите те на практика е, ще е, могат да економисват средства, ще могат да економисват време, ще е, бъдат облегчени в своите действия при разплащанията, при преводите и директните дебити. Компромисът е добър и стъпката напред е много важна. Благодаря много на господин Караш. Давам думата на госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, интегрираният единен пазар с разплащания в евро, без големи разлики е, на националните системи, е нещо неизбежно за доброто функциониране на единния пазар. Трябваше много по-рано да въведем тази е, мярка, но независимо от всичко, ние се радваме, че вече сме на прага и. Така е, ще се е, отстранят националните е, сметки и сметката СЕПА ще даде възможност на европейските граждани да извършват разплащания и директни дебити по един много по-бърз и облегчен начин. Така разплащанията ще бъдат много по-бързи и ще се е, реализират економии. Ще нарасне ефективността. А навсякъде в Европейския съюз постепенно ще намалеят е, таксите и лихвите, които е, са понякога непосилни за гражданите. От политическа гледна точка това е изключително важно за реализацията на стратегията 2020, която е, предполага едно по-интелигентно действие в различни области. Затова ние би трябвало да побързаме. Единното пространство за разплащанията е нещо изключително важно за гражданите. Благодаря ви, госпожо Флашикова Бенова, казва председателката. Господин Мелцер е следващият оратор. Техническият прогрес и единното разплащателно европейско пространство е, представляват голямо предимство. С едно по-добро планиране чрез е, СЕПА ние ще е, съкратим сроковете, ще облегчим клиентите когато дебените карти в цяла Европа започнат да се използват и за разплащания, и за прехвърляне на средства ще бъде още по-добре за гражданите. Но ето, че е, не винаги нещата вървят така, както на нас ни се струва, че е логично и както ни се иска. Затова е особено важно това, което предприемаме в момента. Много важно е, е да разглеждаме всичко в контекста на нарастващата е, киберпрестъпност, е, на заплахата от хакерски атаки – от фишинга на банкови данни в огромни мащаби. И в този смисъл е изключително важно изменението на регламент 924. Естествено, че това поставя и нови проблеми, свързани с ефтиния софтуер за банките, на достъпни цени включително и интелигентните системи. Така че всичко трябва да се подготви от техническа гледна точка много добре. Председателката, преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Силвестрис е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Това, което ние правим е да предприемем още една важна стъпка напред, да изградим зона за единни плащания в, от 1 февруари 2014 година. Това е част от създаването на единен пазар и въвеждането на единна валута има значителни економически предимства. Комисарят ни припомни това ще има увеличаване на, на търговските плащания, ще се реализират економии. Тази зона е изключително важна стъпка напред за Европа и тя ни спомага да възпрем един метод, който моят парламент и моята страна много уважават. Господин, господин Силвестрис, господина, госпожа Цикел. Единната разплащателна зона в евро ще допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар. СЕПА предлага платформа за европейска система за електронно фактуриране. Приемането на електронното фактуриране ще стимулира преминаването на финансовите инструменти към системата СЕПА. За да стане това, стандартите трябва да отговарят на определения стандарт по ИСО за електронните финансови съобщения, които се използват в СЕПА. Електронните съобщения и СЕПА трябва да бъдат интегрирани в разплащателните системи на държавите членки и на европейските институции. Искам от комисаря да ни предостави повече информация за тези услуги. Благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. За доброто функциониране на единия пазар Европа се нуждае от нова система за разплащане, която да е сигурна и ефикасна. Необходимо е бързо да се премине към СЕПА. СЕПА е важен елемент в вътрешния пазар на електронни разплащания. Тя ще допринесе за намаляване на разходите и за осъществяване на важни економии. Например, възможните ползи от СЕПА могат да достигнат до 300 милиарда евро до 6 години. Важно е да се определи единна крайна дата за преминаване към СЕПА за преводи и директни дебити по СЕПА. Трябва да се разрешат и многостранните транзакционни такси за директните дебити. Благодаря. Следващият оратор. Госпожо председател, господин комисар, функционирането на единния пазар е невъзможно или най-малкото много проблематично, ако не се е, разградят е, бариерите между банките. Е, затова е необходимо да се въведат е, е, многонационални стандарти, трансгранични стандарти. Фактът, че през 2014 година държавите от е, еврозоната. През 2016 година всички държави членки от Европейския съюз ще преминат към новата единна система за разплащания. СЕПА е сигнал за е, разширяването на единния пазар, което положително ще бъде приветствано от гражданите. Чрез въвеждането на СЕПА единият пазар е, ще бъде разширен с едно единно е, банково разплащателно пространство. Благодаря ви. Господин Букович има думата. Недела, я. Хвала лепа, gospa predsedujoča in е, спущ... Благодаря, госпожо, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, благодаря на докладчика за отлично свършената работа и за полезното опростяване на разплащателната система, благодарение на СЕПА. 23 милиона МСП-та определено ще бъдат много радостни че ще имат възможност да реализират економии и да имат по-добри условия за растеж. На нас ни е необходима добра информационна платформа, достъпна да, за всеки и също така надежна система. В времената на провали на банковата система и протичащи демонстрации срещу споразумението АКТА, а, виждаме колко лесно е да бъде разрушена една система. Господин Чемке е последният оратор от е, процедурата по спонтанните изказвания. Е, Otóż bardzo chciałem podziękować. Е, ja mam do pana komisarza mm, pewne pytanie. Moim zdaniem... Благодаря. Имам един въпрос към was, господин комисарио. Смятам, че въпросът е доста ясен за страни, които вече са въвели еврото, но в Европейския съюз има и страни, които биха искали да възприемат еврото. Има и държави, които пък твърдо казват, че ще се придържат към собствената си валута. И от тук проистича и моят въпрос, господин комисарю. Можем ли да имаме увереност, че регламентите, които ще обхващат целият Европейски съюз до 2016 година и доколкото разбирам, те ще влязат в сила от 1 октомври. Можем ли да сме сигурни, че ще обхванат и Обединеното кралство? Знаем, че банковата система на Обединеното кралство е много важна за целия съюз. Благодаря. Комисарът Бърния има думата. Комисарят Бърния има думата. Е, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря конкретно на всеки, който постави въпроси. Първо, искам да благодаря на госпожа Гепхарт за това, че припомни постигнатия напредък по първоначалния текст на комисията, благодарение на работата на Европейския парламент, що се отнася до закрилата на потребителите в частност бих искал да кажа на госпожа Гебхарт и на всички вас, че това е един важен приоритет за мен, а именно закрилата на потребителите. Ще бъде направен преглед на директивата по финансовите продукти, както и за посредничеството в застраховането. Във всички тези случаи закрилата на потребителите ще бъде изведена на преден план. Тъй като говоря за закрила на потребителите, е необходимо да подчертая и нуждата от информираност, както каза господин Чутас, господин Падар, господин Тиро. Господин Падар говори за промяната, говорим дори за промяна в културата. Необходимо е да информираме хората банките са ангажирани в тази информационна дейност, за да се гарантира закрила на потребителите. Госпожа Кукович, господин Падар, искам да кажа, че ние внимателно ще следим прилагането на регламента заедно с банките. Аз също съм силно ангажиран с доброто управление на системата СЕПА. Госпожа Интвелт каза, защо трябва да се чака толкова време. Госпожо Интвелт, вие знаете, че комисията би искала да се работи по-бързо, но трябва да се работи съвместно с парламента, с съвета, търси се компромис. Това изисква постигането на баланс. Тук беше подчертано също за краен срок 2014 за еврозоното. Искам да кажа на госпожа Тикао, че ние ускоряваме работата по СЕПА, но има и друга област, в която комисията предлага нови предложения за електронната търговия. Това са изключително технически въпроси, за електронното фактуриране, за електронния подпис, за сигурността на плащанията. Госпожа Дали, господин Круз, моите колеги се занимават с преодоляване на тези технически пречки, за да може да се развие електронната търговия. Господин Чунтис каза нещо, което аз разбирам, че ситуацията е сложна, неговите гръцки сънародници преживяват трудни времена – няма да навлизам днес в тази тема, но ние трябва да направим всичко възможно, за да се коригират нещата. Господин Чунтис, считам, че вашата страна, която познавам добре, която уважавам, има повече интерес от добрата економическа интеграция, за да може да се улеснят плащанията. Аз вярвам, че тя може да излезе от сегашните затруднения със собствени сили и с помощта и солидарността на останалите европейски страни. Гърция сега преживява също и спад в туризма, в търговията, така че тя има силен интерес от доброто развитие на единия пазар. Господин Мартин спомена също за автоматичните директни дебити, дали можем да направим нещо повече, господин Марти? Това е въпрос, който ще разгледам в рамките на преразглеждането на директивата за плащанията и за последиците от нейното прилагане. Господин Гозес поставя също въпроси, които безпокоят. Става дума за многостранните транзакционни такси. Ние е, ще представим текст, който предлага едно балансирано решение. Тези а, е, такси понякога а, е, включват а, скрити а, елементи. но господин Гозес, в а, текста а, се отчита, че забраната на тези многостранни транзиционни такси, които се прилагат в 6 държави членки, може да съставлява проблем за банките, които до сега са ползвали тези такси. Затова говорим за преход до 2000 и от 2007 година се работи, така че ще видим какво може да се направи по въпроса за банковите карти, както споменахте вие. господин Мелзер посочи регламента за потребителите, и сигурността, която трябва да осигурим на тези а, потребители, те да могат а, изцяло да се възползват от правата си, да а, има съответен таван на средствата, които могат да бъдат обект на директни дебити, да се определи също срока, в който а, да се постигне този а, таван. Също в случай на грешки а, да се предвиди възстановяване на сумите, които са директно дебитирани. Това е за да се защитят потребителите. Аз разбрах въпроса на господин Стоянов за вътрешния случай в страната. Тук не мога да отговоря конкретно на този въпрос. Ще ви изпратя писмен отговор. Ще взема предвид това, което казахте. Госпожа Васеско, господин а, а, и други а, подчертаха също и какво означава това за предприятията. Госпожа Флашикова се спря на въпроса за конкурентоспособността. Господин Караш се спря на добавената стойност и това е третият въпрос, който дискутираме. Ние искаме вътрешния пазар да има добавена стойност, както каза господин Карас. Но господин Земке искам да кажа, че този проект се отнася до всички страни от еврозоната както и всички плащания, които се извършват в евро в Европейския съюз, не само тези, които се извършват от държавите, които в момента членуват в еврозоната. Искам отново да благодаря на госпожа Асая за високото качество на нейния доклад. Благодаря, господин комисар. Госпожи и господа, приключваме с разискванията по този доклад. Утре в 12 часа ще бъде гласуването. <clears throat> Съгласно дневния ред,